а също и чудесният екип от дипломати, който Тайван има в целия свят и в частност в Брюксел. Благодаря. Благодаря ви, господин Диестамера. Дебатът приключи. Благодаря ви. Гласуването по този доклад ще се състои утре. Следващата точка от дневния ред Едноминутни изказвания. В съответствие с член 150 от правилника. Първо, господин Таксейра. Благодаря ви, господин председател. Международната Комисия по търговията разглежда споразумението за бананите със Световната търговска организация. В скоро време ще има гласуване в пленарна зала по увеличаването на митата за бананите, внасени от Латинска Америка. Нито един от ултрапериферните райони, нито Мадера, която представлявам, не знаят какво се изисква от тези региони. Ние искаме всъщност всички държави да спазват същите хигиени и фитосанитарни изисквания, които се изискват от европейските държави, които се изискват на европейския пазар. Ние виждаме какви вреди се нанасят. За... Защото иначе ще трябва да кажем на хората в нашите страни, че те трябва да потърсят нова работа, трябва да се откажат от дейността, с която се занимават сега. Предвид споразумението трябва да направим нещо, защото има хора, които имат нужда от нашата намеса. Госпожа Блинкавичуте. Госпожа Блинкавичуте. Благодаря, господин председател. В Европа хората, чието е, единствен доход са пенсиите им, бързо нараства. Хора, които са се трудили през целия си живот, отгледали са децата си, плащали са данъци, очакват да имат един достоен живот след пенсиониране. Но те не се осъществяват. Това е особено ясно сега през време на кризата. Хората се безпокоят за разходите си. Понякога те трябва да помагат дори на безработните си деца. Има намаляване на пенсиите. Провеждат се дискусии за предложение на Комисията за увеличаване на възрастта за пенсионирането. Хиляди души могат да останат задълго в капана на бедността. Следва също да имаме предвид, е, че жените са особено уязвими, защото получават по-низко заплащане често, губят е, социални осигуровки, защото прекъсват работа поради майченство или е, грижи за възрастни. Затова трябва да се намерят други възможности за гарантиране на. На днешния 10 ноември в България се отбелязват две събития преди двадесет и една години ден след падането на берлинската стена под лозунгите гласност свобода демокрация падна комунистическият режим. същата дата неслучайно се чества и като ден на свободата на словото в българия. има натрупвания които са повод за размисъл и за тоталитаризма който надявам се безвъзвратно е отминал страната ни и за друг съвременен бич тероризма чиито свидетели сме все по често има ли демокрацията механизми да противодейства на такъв род посегателство? можем ли да се борим с тероризма без да отстъпваме от демократичните принципи без да ограничаваме човешките права и свободата на медиите? либералният отговор е да само ако обвържем регионалните и националните мрежи в европейска система за превантивни мерки ранно сигнализиране и бързо реагиране. Сега е господин Ромес Ироева. Благодаря на последното заседание. Казах, нещо може да се случи. Лагера Серауи беше ликвидиран повече от 500 дни са безследно изследвани, 19 са ранени. Какво правят европейците? Те казват просто бъдете спокойни, нещата са сложни, не трябва да се намесваме. Ние искаме да защитим европейските интереси в тази част на света, но госпожа Аштън, господин Херменес, трябва да са наясно, че предизвикателствата са очевидни. Ние трябва да отхвърлим подобно поведение. Трябва да поискаме от мароканците да покажат отговорност, а ние само спираме двустранната търговия. Нека да спрем да се месим в е, човешките права, господин Мегалски. Благодаря, господин председател. Аз се радвам много, че госпожа комисарят е още тук. При тази възможност искам да се обърна и към нея, защото всъщност това са неща, които са в нейната компетентност. За трети път взимам думата на това заседание, но искам да посоча, че на 6 ноември Олег Кашъл, журналист от ежедневника Комерсант, е бил нападнат и е бил а, транспортиран в болница в много тежко състояние. Това не се случва за първи път в Русия. Днес четох интервю с а, много сериозен аналитик в Полша. Той е специалист за Русия и каза, че през последните 10 години 300 журналисти в Русия са били убити. Това всъщност е нарушаване на една от основните свободи свободата на словото. И за нас е, тези права в Европа са много важни. Много ви моля, когато разговаряте с руски партньори, не забравяйте да подчертаете това, защото иначе диалогът с Русия става невъзможен за нас. Господин Ферейра, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да привлека вашето внимание към сериозното положение в Западна Сахара. Хиляди от жителите на Западна Сахара изградиха палатъчни лагери около големите градове, за да протестират срещу условията, в които живеят. Те искат провеждане на референдум за самоопределяне. Мароканската армия искаше да разруши тези лагери. Това доведе, е, доведе до това, че много хора бяха ранени, убити или са безследно изчезнали. Тези действия са типични за това, което се случва. Ние Знаем, че това се е случвало на депутат от Европейския парламент, на представители на неправителствените организации. Достойно и е за съжаление и е срамно, че няма никаква реакция срещу това. И ние не трябва да мълчим. Господин Бургезио. Благодаря, господин председател. Искам да насоча вниманието на председателя на Европейския парламент към едно съдебно решение, постановено преди няколко дни, защото то се отнася и до правомощията на присъстващата тук госпожа комисар. Става дума за едно важно съдебно решение, защото по този начин се намалява значението на една директива на Европейския съюз, свързана с тероризма. Според мен, Не може да се приеме, че защитата на гражданите трябва да бъде ограничена, защото не е възможно терористични организации да би, бъдат признати като организации, които търсят убежище. С, тази, е, с това съдебно решение на е, Европейския съд, е, всъщност такива организации получават права, каквито те не заслужават. И ние не можем да приемем техните членове като представители на тероризма. За това аз искам да не се допуска да не се допускат интерпретации на тази директива, които са недостатъчни. Благодаря, госпожа Синклер. Миналата седмица в Страсбург беше гласувано увеличение на бюджета близо 2 милиона за представителни разходи. Това не е уместно в контекста на економиката криза. В моя избирателен район хората изпитват последиците от кризата. Това се отнася и за студенти, които излизат на улиците в Лондон. Те ще бъдат сериозно засегнати, защото се очаква да се увеличат трикратно таксите за университетите. Така засягаме бъдещото поколение. Искам да предупредя. Вашата арогантност ще доведе до много повече хора да излязат на улиците. И така, насладете се на шампанското си, дами и господа. Госпожа Басеско е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Имаше среща на върха за Дунава в Букурещ на 8 ноември. 14 делегации от дунавските страни обсъдиха Дунавската стратегия, а сред тях беше и Република Молдова. Така тази страна получава шанс да се доближи повече до Европейския съюз. Тази среща се състоя в много правилен момент, защото до края на годината трябва да бъдат прияти основополагащи документи за тази стратегия през 2011 година, така че тя да бъде изпълнена. Важен успех беше това, че Европейския съюз беше представен от председателя Барозо и беше прият конкретен план от за финансиране в размер на 50 милиона евро. Допълнителни ресурси могат да бъдат получени от Европейската инвестиционна банка или от други източници. Също така можем да приветстваме факта, че има подобни европейски стратегии и откакто те бяха приети, Румъния ги подкрепя непрекъснато. Това са много добри стратегии, защото социално-економическото е, развитие на южните райони на Румъния ще спечелят от това. Благодаря. Благодаря, госпожа. Госпожа Мунис. Благодаря ви. Господин председател, от името на испанските социалисти бих искала да изразя нашата загриженост от вълната от насилие в Марокко и Западна Сахара. ни защитаваме човешките права и съжаляваме за всичките смъртни случаи получаваме много неясни и противоречащи съобщения. Смятаме, че трябва да се извърши надлежно разследване от мароканските органи Стратегическото значение за Марокко, на Марокко за Европа означава, че Европа трябва да обедини своите усилия с международните фактори, с международната общност, включително и Испания. Въпреки сериозността на случилите се събития, до сега се е поддържал диалог и има нов кръг от преговори, който се провежда в момента. Този конфликт продължава от над 30 години и той трябва да бъде приключен бързо и трябва да бъдат намерени подходящи решения, задоволителни за всички страни в конфликта и това трябва да стане под гидата на ОНЕ. Благодаря, господин Зебро. Господин председател, дами и господа, Европейският парламент многократно е защитавал човешките права, гражданските и политически свободи. Затова бях изненадан, когато чух, че на последното заседание в Страсбург Европейския парламент не е взел позиция за предстоящите местни избори в Украина, въпреки че има надежна информация от надежни източници, която е изключително безпокоителна. Става дума за тормоз над опозицията, над журналисти оркестрирани от а, управляващите в регионите в Украина. Решението беше отложено. Вземането на позиция от Европейския парламент беше отложено и това е тревожно. Изненадан съм, да чувам а, подобни толкова положителни оценки за местните избори в Украина, което е в противоречие с това, което каза Лейди Аштън и други. Господин Кукан. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че Европейската комисия вчера потвърди своята стратегия до 2011 година и в тази стратегия беше посочено, че разширяването и включването на Западните Балкани ще бъде най-добрият подход. Необходимо да подкрепим държавите от този регион. Приветствам някои от стъпките, например отмяната за визови изисквания за гражданите от повечето държави в региона, даването на статут на държава кандидатка на Черна гора, напредъкът при преговорите с Сърбия, обаче все още има предизвикателства. Например, започването на диалог между Сърбия и Косово което е необходима предпоставка за стабилността в региона и това, че не е решен проблемът с името на Македония. Имаме нужда от нова стратегия и нов подход към Босния Херцегов... Херцеговина. Трябва да започнем процес на либерализиране на визовия режим за Косово. По всички тези въпроси имаме нужда от ясна стратегия, която да позволи на този регион да се доближи до Европейския съюз, което е взаимен интерес. Благодаря. Милана. Благодаря, господин председател. Преди 30 години или по-скоро от 30 години Марокко отрича, че там има война и има много диспропорционални съотношения с Западна Сахара. Също така се наблюдават и нарушения. Марокко затвори границите, не пуска свидетели в страната, няма информация, няма депутати един френски депутат не беше пуснат в страната, а Европа гледа безучастна, няма никаква комуникация от страна на Европейската комисия, която се подчинява всъщност на исканията на ООН и отказва Както преди 30 години, госпожа Аштан също не реагира, но смятам, че Европейският парламент може да е инициатива такава реакция и трябва а, да се има предвид, че всички споразумения са а, замразени в момента и трябва да се действа в обратна посока. Господин Лухан. Zilele acestea au fost aduse în prim plan elemente extrem de importante în ceea ce privește Uniunea. Благодаря, господин председател. Важни теми са поставени на дневния ред. Например, Европейски съюз на иновациите. Ние подкрепяме всички мерки, които са в светлината на инициативите на комисията. Иновациите са важни. Ние не трябва да забравяме, че в следващия планов период на регионално равнище трябва да започне диалог, за да могат да се е, сключват партньорства на регионално и местно равнище, но също и транснационални партньорства. Ние бихме могли да започнем широк дебат по е, програмите за развитие през следващия планов регион за регионите. Много важен е диалогът между всички важни е, субекти, за да може да се определи добавената стойност на нивото на регионите. Освен това, трябва да бъдат стартирани иновативни проекти в регионите. Аз апелирам към местните и регионалните власти да изградят такива партньорства, за да може да се стартира една реалистична програма, която да отговори на очакванията на регионите. Благодаря. Госпожа Кастингер. Благодаря, господин председател. Сред темите, които се обсъждат на среща на върха на Г20 са следните. Примерно темата за износа на Китай. Китай контролира 90% от е, индустриите, които са необходими за Европейския съюз. Засягат се, например, такива сектори, в е, които се разработват нови технологии, в които се изисква много знания. Това е проблем за европейските малки и средни предприятия и те трябва да могат да го решат в бъдеще. Европейската економическа рамка е известна с е, по-скоро европейското економическо пространство е известно с своето новаторство и за това аз апелирам към представителите на държавите членки на Европейския съюз, заедно с Япония и други държави, да покажат своето ясно отношение към търговските действия на Китай. Трябва да се направи нещо. Благодаря. Сега госпожа Тикао получава думата. Populația Uniunii îmbătrânește, iar ponderea persoanelor активе. Гражданите на Европейския съюз застаряват и економическата криза доведе до там, че безработицата нарасна с 10%. Европейският съюз и държавите членки трябва да вземат мерки в тази връзка, за да гарантират устойчивостта на пенсионните системи. Една пенсионна реформа трябва да предложи решения, които да дадат възможност за минимален доход на пенсионерите и достоен живот нарасна продължителността на живота, обаче не е единно единственото решение е да се увеличи пенсионната възраст. Хората, които искат да останат на пазара на труда, трябва да получат възможност да дадат своя принос, без да им се пречи. Също в условията на економическа криза и изнасянето на работни места извън територията на Европейския съюз, е, всъщност е, това доведе до намаляване броя на работните места при нас и хората, които са квалифицирани, не могат да дадат своя принос за пенсионната система. И в крайна сметка сметка се получава така, че безработица с младежите нараства. Това трябва да избегнем. Господин Миколашек иска да вземе думата. Господин Миколашек. Благодаря ви, господин председател. Етикетирането на храните е въпрос, който представлява голям интерес за гражданите на Европейския съюз. Имам добри новини. От 25 до 26 октомври гражданите в Словакия не просто проявиха интерес към нашето споразумение, постигнато на първо четене на доклада Зомер, но и студентите в университета Нитра, специалността хранително-вкусова промишленост, отрасъла и медиите и обществеността проявиха такъв интерес към дебата, че бяха проведени е, кръгли маси, обсъждания, имаше много активно участие в тях. И дори докладчика, нашата колега Рената Зомер, участваше активно в тези изяви, наред със свои трима словашки колеги от Европейския парламент. Това показва колко много могат да направят депутатите от Европейския парламент в условията на пряка демокрация трябва да съжаляваме за нашата невъзможност да решим всички проблеми в Европа. Бих искал да благодаря Европейския парламент и информационния му център Братислава. Благодаря ви, господин Кели. Искам да привлека вниманието ви на случая на Аштияни. Както знаете, тя трябваше да бъде екзекутирана чрез лапидация. след резолюцията на, съв... на Европейския парламент и международните протести а, беше смекчено наказанието с, с а, присъда за смърт чрез обесване. Френският президент Саркози се намеси лично. Отново имаше отлагане на екзекуцията, която беше предвидена за 3 ноември, но е, е, иранските власти смятат да продължат и евентуално последствие да екзекутират Сайне. За това аз е, предлагам да се заклейми спонсорираната от държавата лапидация. Благодаря ви, господин Кели. Следващата точка в дневния ред е доклада на Томас Ман «Демографски предизвикателства и солидарност